Okay, welcome. Добър ден. Добре дошли отново на застанието на комисията. И приветствам най-вече всички представители на националните парламенти. Имаме обмен на становища с тях по Европейския семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите и докладите за а, доклад по собствена инициатива. Дебатът е част а, от а, едно обичайно заседание на нашата група, т.е. това не е заседание на две комисии, нито интерпарламентарен комитет. Опитваме се да укрепим сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти в рамките на Европейския семестър. Е, важно е точно в този момент е, да говорим за цикъла 2012 на семестъра, защото препоръките за всяка една държава, които бяха прияти преди лятната вакансия, сега трябва да бъдат приложени в е, проекто бюджетите, които се обсъждат в националните парламенти по настоящен Освен това, в този момент, имайки предвид кризата от економически и финансов тип, решенията, които взимат националните парламенти при приемане на проекто бюджетите, могат да окажат въздействие и върху други държави членки. Доклад по собствена инициатива за цикъла 2012 от семестъра настоящем се обсъжда в Европейския парламент с докладчика Жан-Пол Гозес. Целта на този дебат е също така до подаде идеи за изписването на доклада, който ще бъде прият през октомври от Европейския парламент, а за да можем да подадем информация към Европейската комисия за Европейския семестър преди комисията да излезе със своето, своя обзор на растежа и зададе приоритетите за едната година. Няколко процедурни въпроса. 22 езика има днес. Надявам се да има да са покрити всички езици. Ако искате да се изкажете, членовете на националните парламенти, моля да дадете своята карта на колегите, които минават или стоят близо до вратата, пък останалите депутати, депутатите от Европейския парламент ще ни дадат сигнал с ръка. Първо давам думата на Жан-Пол Гозес, който ще направи представяне на доклада си за около 10 минути. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. <clears throat> Наистина, доклада, както вие самата казахте, е свързан с това европейско полугодие, с този европейски семестър и е свързан с факта, че страните от зоната Европа, е, от зоната на еврото, в момента са в състояние на криза, многоизмерна и многопластова, включая и криза на държавния дълг. Идеята на този европейски семестър всъщност е да ограничи ефектът зараза между държавите членки и да избегне сблъсъкът между бюджетните и економически политики на тези държави членки. Целта е да открие дебат между самите държави членки за евентуалните последствия от техните финансови, економически и валутни политики – както и в взаимоотношенията им с останалите държави и членки. Съдействие, което евентуално би им позволило заедно да се справят с кризата. Обикновено европейският жаргон е неясен за гражданите. Сега ще обясня за какво става дума. Става дума за предварителната работа по бюджет бюджетната процедура, преди обсъждането на процедурата всъщност, връзки и а, срещи с местните национални правителства, за да може всеки да изрази мнение и становище и да може да се минимизира евентуален отрицателен ефект върху економиката на, мес, на съседите. И така, Комисията и Европейският парламент участват именно в тази подготвителна фаза по работата е, по бюджета, като изработват препоръки, които след това евентуално да бъдат взети под внимание на европейско равнище. И така, каква е методологията? Методологията, разбира се, се стреми към максимална ефикасност, за да може след това да бъде прието крайното предложение от всички инстанции. Целта е да бъде ясна, да не бъде многословна или да е пълна с общи думи и лозунги. Целта е максимална ефикасност, пак повтарям, за да могат препоръките да са ясни, точни и конкретни, насочени към проблематиката на всяка една страна, като разбира се, отчитат и необходимостта от координация с съседните държави. Втората част от годината е така нареченото национално полугодие, а не европейското полугодие, което в момента ни интересува и пак се занимава с същата проблематика, а именно подготвяне на бюджета. И тук и тук, разбира се, вече се работи на основание на взетите препоръки на европейско равнище. И така, позициите на едните и на другите се изравняват или поне такава е целта, за да може нещата да се изчистят до гласуването. И така доклада, който, на който аз съм автор, в момента се изработва. Обикновенно процедурата е начален вариант и след това изменения, които обогатяват началния вариант благодарение на съдействието на колегите. След това вече проведохме преди няколко дена вчера всъщност първи дебат и крайната цел е да постигнем становище по този европейски семестър, което да е реално и прагматично и да изразява желанието ни за участие. Какво значи желание за участие? Това значи демократичен контрол. Особено когато става дума за двояко значение на една или друга формулировка. В този конкретен случай Европейският парламент в никакъв случай не цели да измести националните парламенти или да се превърне в нещо като арбитър. Целта е тези европейски, тези действия, които са предприяти на европейско равнище, да подлежат също на демократичен контрол и отчетност, както това се случва в националните държави членки с националните парламенти. И така казах вече, че са направени няколко изменения Запазено е обаче началното намерение на комисията и основната линия предложена от нея. Основният въпрос продължава да си да бъде дали държавите членки са готови да се ангажират в достатъчна степен, така щото техните действия в крайна сметка да имат като резултат стабилизиране, економическо полу... стабилизиране на положението. Много мерки са очертани на национално равнище, а и на европейско и сега остава просто да ги следваме и да ги оценяваме периодично. Най- не винаги, не всички предприети стъпки са максимално ефикасни, просто защото понякога се взимат прибързано или без съответната оценка. Целта е това да става, да се получава все по-рядко и по-рядко. И така това е в общи линии начинът по който протече работата ни в този европейски всеки семестър а именно в търсене на финансова и економическа ефикасност, които в крайна сметка да доведат до финансова стабилност. Финансова стабилност необходима за кредита на доверие на Европейския съюз, а и за създаването на трудова заетост, за преодоляване на безработицата, ширеща се в момента. Благодаря. Thank you very much. Um... Благодаря. Нека сега ви кажа как ще подходим към дебата. Първо, искаме да даваме думата първо на национални депутати, след това на европейски парламентаристи, тъй като са се записали много колеги. Даваме по 3 минути, затова моля ви да се опитате да се вместите във времето, тъй като доста хора са се записали. Ако повече от един а, депутат от а, една държава иска да вземе думата, моля разберете се помежду си, говоря за колегите от националните парламенти, След като свърши времето, ще минем към вторите оратори, ако има такива от отделните държави, но ще се опитам първо да включа по един оратор от всяка държава и след това, ако остане време, втори. И накрая докладчикът ще излезе с заключения. Първите двама, които са се записали тук, господин Крейнер, заместник-председател на Комисията по финансите и след това Извинете, той е от Австрия, нека да казвам и държавата, и след това от Швеция, господин Хамилтън. Така че първо думата на Австрия. Господин Крейнер, имате думата. Три минути. Thank you, Madam Chair. Um, and thank you for uh, the rapporteur for um, introducing... Uh... Благодаря на докладчика за встъпителните думи, но сега ще мина на немски, тъй като ми е по-лесно. Първият въпрос, свързан с европейското полугодие и националното полугодие. Националните парламенти работят върху бюджетите и политиките за реформи през цялата година, не само в рамките на едно полугодие. В Австрия най-важните решения във връзка с бюджетната политика се вземат през пролетта тогава вземаме решенията за средносрочната си бюджетна политика. Залагаме нормативната рамка за следващите 4 години. Според мен, европейското полугодие е по-скоро инструмент за надзор, който действа в дългосрочен план и дава възможност за сравнение между развитието в държавите членки – а що се отнася до процеса на реформи, то той не е измерим в краткосрочен план, тъй като понякога отнема години. Затова не бива да имаме прекалено високи очаквания. Не можем да очакваме, че след 6 месеца препоръките към държавите членки ще бъдат изпълнени. Трябва да се концентрираме върху целите, а не върху методите за тяхното постигане. Това бе и идеята до момента. В момента обаче съм с впечатлението, че Идеята е да се постави акцента по-скоро върху процедурите, върху прилагането. Аз обаче смятам, че на общо европейско ниво трябва да се заложат целите, а държавите членки следва да определят как да ги постигнат. До момента бях с впечатлението, че се постига баланс между економиката и финансите от една страна и от друга страна социалната сфера и пазара на труда. В момента съм с впечатлението, че този баланс е до някъде нарушен. И последният момент е много важен за мен. Ако се позоваваме на целите на стратегията Европа до 2020 година, то мисля, че държавите членки са си поставили много важни цели, около 50 на брой. Двете най-важни сред тях са целите за дефицита и размера на дълга. Те са сред приоритетите по време на разискванията. Тези цели, според мен, са важни. Важно е да им се отдава особен приоритет, но не се отделя внимание на въпроса за заетостта, най-вече на безработицата сред младежите. Мисля, че това е един много важен показател показател за функционирането на едно общество. И когато говорим за целите за дефицита, трябва да помислим и какви процедури да приложим, когато е прекалено висок процентът на безработица или на младежка безработица. Мисля, че трябва да заложим в много по-голяма степен на решаването на този проблем, не само на ниво политика, но и на ниво процедури. С това не искам да кажа, че проблемът с дефицита не е съществен. Благодаря. Господин Хамилтон, три минути. Микрофон. Моля да си включите микрофона. Вече е включен. Аз съм швед. Ние не сме член на еврозоната. Някои искат да се присъединим към тази зона, други пък не искат. И за двете групи парламентаристи в Швеция обаче е важно вратите на еврозоната да бъдат отворени за по-нататъчно влизане в нея или за други решения, свързани с економическата политика. Ние имаме система за бюджетен надзор, която е много стриктна. Не защото сме много умни, а чисто и просто защото имахме криза много преди други държави. Много сериозна банкова криза в началото на 90-те години. Имахме 12% бюджетен дефицит в миналото. Национализирахме банките, след това отново ги продадохме на пазара. Имаме бюджетни правила, които бяха въведени тогава. 1% е нашата цел на излишък за целия бизнес цикъл. Всичко конкретно е разписано с отделни индикатори и е съвсем ясно как може да се постигне тази цел. Също така имаме номинални цели за бъдещи тавани на разходите, такива мерки, като реформа на пенсионната система в миналото, бяха добри решения, защото се оказаха правилните. Ние сме за европейския семестър, за всички тези цели, индикатори, които са заложени в този цикъл разглеждането на отделните бюджети на държавите, коментарите, препоръките, за всичко това сме за. Не искаме обаче други държави или комисията а, да изказват становища по това как се сформира надницата или заплатата в Швеция. За нас това е децентрализирано, това е договор а, между работодатели, синдикати е, и партньорите и не искаме никой да се меси там, тъй като системата ни работи много добре. Тази есен ще вземем решение в парламента за фискалния компакт. Ще обсъдим банковия съюз и надзора, който е едно от многото предложения. Проблемът ни по-настоящем, както каза и преждеговорившия, е безработицата сред младите – 7,3% е тя по-настоящем. Това е най-сериозният ни проблем и работим по него. Структурни реформи са необходими, подобно на други части от Европа, за да бъде преодолян той. Искам да подчертая, че сме за а, стрикни правила за наблюдение на бюджетите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за Европейския парламент. Елиза. Първо докладчите в сянка. Елиза, три минути. Е, Много благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от групата на социалистите и демократите, именно за този доклад за европейския семестър. И бих искала да започна с благодарност към колегата Гозес за съдействието му за това, че приемаше моето семействие. Сега тук целим да намерим баланс между желанието на държавите членки свободно да разполагат със собствения си бюджет с необходимостта да се съобразяваме с останалите държави членки, които са изключително взаимосвързани, особено когато са членове и на еврозоната. Тази инициатива е отговор на кризата. Но да не забравяме да подчертаем всъщност факта, че кризата се породи именно след 12 години на недостатъчен ръст в еврозоната и неравновесия между националните економики. Това трябва да бъде взето пред внимание, под внимание, когато се опитваме да предвидим последствията от тази криза, включително увеличаването на задлъжнялостта и на дефицита последствията върху страните, върху държавите членки са тежки и много от тях все още не могат да се съвземат. Контролът, който трябва да се оказва върху бюджетният процес, трябва да включва не само повече и по-строга дисциплина, така както се предвижва в пакета от 6 или от 2 законодателни мерки, а и освен това да синтезира бюджетната дисциплина и необходимостта от диверсификация на економиките от зоната евро, еврозоната. След това програмата Европа 2020, 20, борбата с безработицата, финансовата дисциплина, за която споменах. Това са нашите приоритети като социал, социалисти и демократи. Това са всъщност и основните линии, по които, около които се изграждат нашите препоръки. Разбира се, дали тези препоръки, дали тези действия ще имат резултат, зависи от тяхното ефикасно прилагане, иначе резултата няма да бъде очакваният. Трябва да признаем, разбира се, че социалните фактори имат съответна роля в държавите членки, синдикатите, например, местните избраници – както разбира се и ролята на самите национални инструменти. Именно това бе приоритета, на който се починаваше цялата наша работа и ще продължава да бъде така. Благодаря. Благодаря. Следващите два национални парламента чието представители ще се изкажат, са Френският сенат, представляван от господин Марини, председател на Комисията по финанси и парламентът на Белгия, представляван от господин Гионет. Съжалявам, трудно ми е да прочета имената, но надявам се, че успяхте да ги идентифицирате. Господин Марини е първият. А, правда. Мерси. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Комисията по економически и парични въпроси за тази среща. Това е всъщност продължение на срещата ни през миналия месец, февруари. Аз бях подготвил писмени отговори от Френския сенат бях включил някои бележки и коментари и съответно отчитам сега с удоволствие, че те сега са включени в крайният обзорен документ. Това ме радва като метод на работа и се надявам да продължи да се спазва. Искам някои сведения да дам, сведения за Франция както и програмата предвидена там през следващите седмици. Комисията по финанси в Сената работи в момента по два законодателни текста, а именно ратифицирането на закон за пилотен контрол на публичните финанси. Както всички най-вероятно знаете, най-вероятно този закон ще се ратифицира с обширно мнозинство. Сената в момента най-вероятно няма да постигне пълно мнозинство, а от страна на левицата, ако десницата, която в момента е в опозиция, не пожелае да подаде ръка. За сега нещата обаче изглеждат обнадеждаващо. Законът, законът от тип непосредствено стоящ под основния закон, този закон, значи, който ще ратифицираме в момента, ще ни помогне да се равняваме по економиката на останалите държави от еврозоната, което всъщност в крайна сметка предвижда комитет експерти. И този комитет експерти ще бъде партньор на Екофин на европейско равнище. Тук ще се изработват макроекономическите перспективи, като целта е да се работи по такива понятия като необходимост от преструктуриране или от пренасочване на структурното усилие с цел да се постигне 3%, 3% като начало и след това постигане на баланс. Всичко това разбира се с съответните мерки за надзор. Тоест, госпожо председател, с една дума казано, аз съм за този европейски семестър и се надявам той да се превърне в началото на една традиция редовни срещи. Не всички обичаме дългосрочното планиране, но нека все пак да подчертая, че ни е необходимо методологично усилие за изравняване именно на тези дългосрочни цели за в бъдеще. Благодаря. Uh, uh, И сега от Белгия господин Гилкнет, успях да произнеса този път името му, който представлява Комисията по финансови въпроси на Белгийският парламент. Merci, madame la, la présidente. Je pense... Благодаря, госпожо председател. Наистина, и аз съм на мнение, че трябва да засилим диалогът между Европейският и националните парламенти. Преминавам по същество по въпроса за препоръките към европейският семестър. Ние разбира се сме за и засилено бюджетно интегриране и това е застъпено именно така в препоръките към Белгия. Първата препоръка е тавани на разходите това ще ни даде възможност да засилим борбата срещу данъчните измами, например, за да може да поставим ударение върху социалната система, социалната система, която предвижда автоматично индексиране на заплатите, а това е фактор за социален мир. На второ място е понякога забравяната европейска програма Европа 2020 а не, и нейните измерения за борба срещу бедността, за енергийна, енергийно новаторство. И именно тук ние виждаме елемент за ръст в близко бъдеще или в средносрочен план. На трето място преориентиране на економиката и връщането и в релси, като наблегнем на екологичното измерение. Така така сме подчертали на няколко места, че за нас екологията е създателка на нови работни места в бъдеще. И на четвърто място борба срещу финансовата спекулация, която е в основата на много от затрудненията, пред които са изправени държавите членки. И именно в рамките на тази борба против измамите и спекулата, ние сме поддръжници на идеята за облагане на финансовите операции. С една дума казано, и ние сме за този механизъм на работа с ударение върху социалните, екологични и данъчни елементи. И според нас те са основните лостове, които ще помогнат да излезем от кризата. Благодаря. Председателката, благодаря. Не виждам докладчика в сянка от името на либералите. Ще дам думата на докладчика сянка от името на Зелените, госпожа Туронен. Благодаря на представителите на националните парламенти, че се отзоваха на поканата ни. В Дания също следим европейското полугодие, въпреки че не сме в еврозоната. Зелените напълно подкрепят идеята за въвеждането на това полугодие. То ще е полезно за възстановяването на баланса, оказването на партньорски натиск и за насърчаването на развитието на економиката. Трябва да се досъвършенстват механизмите за установяване на координация трябва също така да се постигне правилният баланс между целите на стратегията Европа до 2020 година и целите за сектора на економиката. До момента так не е постигнат според нас достатъчен баланс между двете. Тези две цели трябва също така да бъдат съгласувани една с друга. Можем също така да кажем какво е постигнато през изминалите години и какво не. Трябва да се направи равносметка, така че да знаем какво трябва да се предприеме в бъдеще. Приоритетите на датското правителство бяха препотвърдени в препоръките, отправени към Дания. Дори смятам, че би трябвало в по-голяма степен в тези препоръки те да бъдат поставени под въпрос. Интересно ще бъде за нас да изслушаме становищата на националните парламенти. Надявам се, че ще изтъкнете както предимствата на европейското полугодие, така и потенциалните проблеми, свързани с него, така че да можем да продължим работа по полугодието и да можем действително да се възползваме от него. Председателката благодаря. Следващите два национални парламента са ирландският, представляван от Алекс Уайт, председател на Комисията по финанси, публични разходи и реформа и португалският, представляван от господин Кабрита, председател на Комисията по бюджет и финанси. Господин Лайт, имате думата. Копчето за микрофона е точно пред вас. Не ви управлявам аз микрофона дистанционно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността за размяна на мнения между националните парламенти и Европейския парламент по европейското полугодие. Според мен едно подобно разискване е важна отправна точка за всички нас. Дава ни възможност да си съставим програма, в която да отчетем и европейското измерение и да го обвържем с националните мерки. Няколко думи за Ирландия, след което ще се спра върху по-общите въпроси. Както знаят колегите, в Ирландия се прилага програма за финансова помощ Страната постига значителен напредък по изпълнението на тази програма. Комисията по финанси към Ирландския парламент играе важна роля в този процес. В Ирландския парламент се работи по редица проекто закони в областта на банковата система, политиката в областта на заетостта и пенсионното осигуряване. Това са области, в които работи Ирландският парламент. Играе централна роля. А що се отнася до полугодието и свързаните с него задължения, с интерес ще изслушам изложенията на другите колеги. Тъй като в Ирландия се прилага програма за финансова помощ, ние сме обект на много строг надзор. Някои го окачествяват като намеса. Обект сме на строг надзор от страна на тройката в областта на економическата и паричната си политика. Нашата комисия играе също водеща роля – Ситуацията е необичайна. Тя се отразява върху естеството на разискванията сред обществеността. Обект сме на по-строг от обичайния надзор. Много е важно да се спазва дисциплината, предвидена от полугодието. Когато приключи програмата за подпомагане ще бъде интересно да видим как ще се развият нещата. Да се надяваме, че тя ще приключи скоро. Трябва да осъзнаваме, че сме изправени пред предизвикателство. Предизвикателство на постигане на баланс между Европейския парламент и националните парламенти разполагаме с различни правомощия, но в някои случаи правомощията ни се припокриват. Трябва да видим как ще работим по член 13 от договора за стабилност и как това ще се отрази върху бъдещото ни взаимодействие. Благодаря, казва председателката. Мога да потвърдя, че работим по конкретния въпрос, който повдигнахте трябва да му намерим отговор, тъй като не можем постоянно да искаме от вас да участвате в такива размени на мнения. Думата има представителя на португалския парламент. Е, е, Благодаря. Португалския парламент и комисията, която представлявам, е, смятат, че е изключително важно този диалог да продължи да се задълбочава най-вече по темата Европейски семестър. Националните парламенти и Европейския парламент трябва да работят в по-тясно сътрудничество. Изправени сме пред една криза, където европейската идентичност много често се поставя на карта. И особено в държава като Португалия, където постоянно такът реформи и а, много сериозно от кризата все пак хората продължават да вярват в европейския проект. Затова и процесите на участие трябва да бъдат по-активни. Парламентите са тези, които изразяват пряко гласът на народа. Те имат ясна представа от случващото се, освен това те са демократично легитимни. По-голямо участие на парламента, който и да е той, национален, европейски, би означавало по- по-добро представителство на нашите граждани. Имаме едно предизвикателство пред себе си. Първо многогодишната финансова рамка, едно планиране от тук на сетене в 4 годишен план в рамките на реформите, които а, започнаха преди две години. И сега а, ние имаме такъв план, 4 годишен, където трябва да включим и целите на европейския семестър. Имаме също така и нормалните потребности на всяка една държава, подобна на нашата, която трябва да спазва един пакт за финансова помощ а, с а, международни институции. В а, този контекст Имаме независим съвет по публични финанси, където има трима депутати и е, от а, е, нашия парламент, е, португалски и още двама, които са чужденци. Това е основно. А, по този начин се опитваме да наложим бюджетен контрол и да го съчетаем с една визия за бъдещето. Не бива да забравяме конкурентоспособността на Европа, особено в рамките на стратегията Европа 2020, бюджетната дисциплина, растежа и заетостта. Португалия имаше огромен консенсус около мерките, които трябваше да се предприемат в реформата, но много се тревожим от това, че тази програма за реформи доведе до огромен ръст на безработицата от 2 на 17, извинете, на 16% тази година. Най-високата безработица в нашата страна. След това настъпи рецесия, която е отвъд и над предвиденото в първоначалната програма за подпомагане. Точно за това трябва да има координация на дисциплината на бюджета, с една обща визия, един поглед напред, за да може да се съсредоточим върху социалното въздействие, е, въздействието върху реалната економика на тези а, е, програми за реформа. Двупакет, шест пакет, всичките ни пакети от законодателни мерки трябва да подчертаят солидарността и да дадат тласък на а, е, растежа и заетостта. Затова трябва да продължаваме да работим заедно. Благодаря. Благодаря сега от името на ЕКАРЕ, господин Епинко. Thank you, Mrs. President. Um... Благодаря. И аз мятам, че европейският семестър е много полезен. Когато стигнем до конкретните препоръки за отделните държави, трябва да кажа, че съм съгласен с съветите, които дава Европейската комисия в повечето случаи, но нищо ново не виждам. МВФ, ОИСР правят едни и същи а, препоръки от десетилетия, бих казал, как подобни на тези, които прави комисията. Европейската комисия често казва държавите членки да правят това, което те така или иначе вече правят. А когато това не е така, държавите членки пък пренебрегват тези препоръки или пък правят точно обратното на препоръчаното. За това тези 1500 страници, анализ, указания ми се струват а, безпочвени. Франция ще следва ли указания, дадени от Брюксел? Първата препоръка за Франция е да се работи по-дълго, а не по-малко. Но първото нещо, което господин Оланд направи, харесвам името му, е да намали а, пенсионната възраст. Така че се чуда дали господин Оланд ще следва тази политика на затягане на коланите, която препоръчва Брюксел, защото те го избраха французите, точно защото обещаваше обратното на затягане на коланите. Що се отнася до економическия диалог, искам да припомня на нашата комисия за един обмен на становища, който проведахме с финансовия министр на Белгия, господин Ванакага. Той обрисува една розова картина на бългийската економика. Сега обаче се оказва, че цифрите, върху които почиваше негото представяне, са били свръхоптимистични. И вместо да се представя като отличник, Белгия като че ли тръгва към рецесия. Економиката на страната се свива а, с скорост много по-голяма от средната за еврозоната. Така че като че ли бяхме заблудени. И съм сигурен, че господин Декрол, бивш председател на парламента, е съгласен. то между другото, е тук и го приветствам сред нас. И економическият диалог с Белгия не бе нищо повече от едно упражнение за предпресата за създаване на добър имидж. Следователно, при този обмен на становище ние не можахме да почерпим добра информация. И на това изслушване не присъстваха и много депутати а, от други държави. Основно присъстващи в залата бяха депутати от Белгия. Трябва да подкрепим а, препоръките за структурни реформи на Европейската комисия, особено когато става дума за гъвкав пазар на труда, пенсионна система, конкуренция при услугите и намаляване на бюрократичната тежест. Благодаря. Um, the... Много благодаря. И така, следващите представители на националния парламент и Латвия. Янис Озолин, заместник-председател на съответният комитет и литовският председател на Комисията по бюджет и финанси господин Кастосис. Заповядайте господин Озолинс. Латвия, whose name I've obviously horribly... Заповядайте и извинете за лошото ми латвийско произношение. Да, благодаря ви. За да може да чуете латвийски, ще говоря на него, на родния си език. И от It sekretariāta priekšlikumiem par Eiropas semestra turpmāko uzlabošanu un īpaši atbalstām priekšlikumu pagarināt. Латвия приема идеята за европейското полугодие. Подкрепяме най-вече предложението за по-дълги разисквания но трябва да се синхронизират в по-голяма степен документите, имам предвид годишните отчети, както и документите по системите за ранно предупреждение и документите за вътрешния пазар. Според Латвия, националните планове за реформа не могат да бъдат подадени през април. Вече сме обсъждали този въпрос, когато сме говорили за европейското полугодие. Защо не е възможно това? Защото статистическите данни, които са необходими за изготвянето на тези планове, както и фискалните прогнози, все още не са налични през месец април. Националните планове за реформа и плановете за конвергенция са взаимосвързани. Парламентите трябва да могат да ги обсъждат едновременно. Затова не можем да предоставим по-рано тези документи. Ще ни е необходимо повече време. Би трябвало да разполагаме с цяла година за и извършването на работа по тези документи, така ще можем да си създадем и по-добра представа за економическите процеси. Освен това, ни е необходима повече информация. Трябва да се вземе предвид, че в началото е необходимо да се извърши повече работа това трябва да се вземе предвид особено по отношение на националните програми за реформа и програмите за конвергенция. За Латвия е много важно да може да прави уточняващи бележки трябва да можем своевременно да подаваме коментари и да правим уточняващи бележки. През 2012 година в рамките на Европейското полугодие нямаше такава възможност. Трябва да се създаде възможност за диалог, в който да участват и двете страни. А що се отнася до плановете за реформа, трябва да бъде изготвен по-добър график. График, който да дава повече възможности за гъвкавост, за промени. Латвия приема и това, че в рамките на полугодието трябва да се говори по актуални въпроси, които не са били решени на ниво съвет. Мога да ви дам за пример фискалната политика. Ако се предвиди такава възможност за разисквания, няма да има припокривания. Според нас полугодието трябва да е колкото се може по-упростено и прозрачно. Благодаря ви. Е, Благодаря. Сега председателят на Литовската комисия по финансови и бюджетни въпроси. Е. Благодаря. И аз ще говоря на литовски народния си език. Много от преждеговорившите определиха положението, в което се намираме всички. В Литва определяме това положение с поговорка която гласи, че не може две супи да се варят в една тенджера. И това се получава така, когато загърбваме националните си особености, като много други страни и Литва е изправена пред кризисно положение и правителството и парламентът за щастие предприеха резултатни мерки. Взехме полука от кризата и предвижданията за до година показват, че няма да надхвърлим 3% дефицит. Економиката в Литва в момента постига резултати. След като изслушах изявленията на преждеговорившите, искам да, подчерта, да подчертая, че по наше мнение полугодието, европейският семестър, който обсъждаме в момента, носи голям психологически заряд в Латва забелязахме, че много от реформите, свързани с социалната система, с пенсионната система, с публичните финанси, са не само финансово, а и психологическо явление. Литовският парламент, например, в момента се подготвя за избори, общи избори. Новият бюджет се очаква да се приеме съответно от новият, от новоизбраният парламент. Препоръките от идващи от Европейския съюз, свързани с, с финансовата дисциплина и европейската подкрепа за нея са от изключително значение за нас и затова искам да подчертая, че и дебатите в момента са особено важни поради именно този психологически заряд, който съдържа кризата. И в заключение искам да кажа, че този европейски семестър представлява възможност за търсене на разрешения в макроекономически политически, економически план. Да не забравим обаче, както няколко кратно вече казах, и психологическото, измере, психологическото измерение на нашия дебат. Благодаря. Благодаря. Може би ще имаме време за още едно-две изявления от национални парламенти, ако някой има желание да се изкаже, моля да си подаде заявката чрез вдигане на карта. Мариса Матаяс има сега думата от името на Зелените. Eu, tal como, como os colegas que falaram anteriormente, acompanho. Благодаря. И аз, като прежде говорившите, бих искала да взема отношение от името не на Зелените, а на Обединената левица защото дебата е важен. И в този смисъл искам да направя малък разбор на поведението, на работата на парламента до момента. Поздравления на господин Гозес за желанието да обхване многобройни гледища в доклада си. Поздравления и по един въпрос, който всички смятаме за нещо подразбиращо се, а то не винаги е така, а именно сливането на бюджетната дисциплина с търсенето на економически ръст. Това според нас отговаря на духа на времето, защото често се случва точно обратното. Политиците не постигат поставените си цели, провалят се, не отговарят на очакванията от тях и какво правят? Започват да говорят точно обратното на това, което всъщност е реалната действителност. Днес каква е реалната действителност в Европа? Това е безработица, криза. Ето за това няма една единствена мярка, която може да се вземе. Няма такава единствена мярка, която да обслужи всички. В моята страна, например, единственото, което се повтаря като разрешение и като рецепта за излизане от кризата е затягане на коланите, затягане на коланите, затягане на коланите. Тук в днешния дебат виждаме, че има и нещо друго. Така че тази финансова дисциплина, която се налага на южните държави, не е единствения път, по който трябва да вървим. Трябва да бъдем третирани на равна нога с всички останали, които търсят други начини за разрешение на дълговата криза. В противен случай няма да излезем от тази криза, от тази дългова криза, а напротив ще изпадне в още по-голяма рецесия. Мерките, които имам предвид и които се прилагат в момента, са свързани само с дисциплина. Аз смятам, че и в Португалия, и в други страни е очевидно, че това не е само и единствено възможния път, т.е. може да се търси начин по който да се взаимодейства с всички останали приоритети. Това не, е, не може само да се наказва този, който не си изпълнява задълженията. Няма защо да се санкционира този, който и без това е затънал в е, дългове. Не бива да се бичуват южните държави. Благодаря. Председателката благодаря. Следват парламентът на Люксембург, представляван от заместник председателя на Комисията по финанси и Белгийският парламент, представляван от господин Декро. Господин Негри. Президент. Благодаря, госпожо председател. И ние приветстваме създаването на, тази, на този европейски семестър. И ние също се стремим към еквилибриум между бюджетната и фискална дисциплина, както и необходимостта от растеж и преодоляване на безработицата. Нашите усилия са насочени именно към безработицата сред младежите, както и върху реформирането на нашата пенсионна система – или как, без да забравяме, разбира се, индексирането на заплатите. ще се опитаме те във всеки един момент да отговарят на цените на продуктите. Нещо, което искам да почетая за моята страна е усещането, че държавите от еврозоната трябва да вървят заедно и в една и съща посока. Освен това, сме и за бюджетна автономия, също както има политическа автономия. Европейският семестър трябва да бъде непрекъснат цикъл – който непрекъснато да осигурява канали на взаимодействие между Европейския парламент и националните парламенти. Така ще се създаде един добродетелен кръг на обмяна на информация, оценка, проверка за това как се изпълняват взетите решения и ако е необходимо разписването на нови препоръки. Ние сме, ние сме за една такава политика и определено ще я следваме. Благодаря. Thank you, Mr. Decru. Merci, madame la présidente. Господин Декру. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. От 44 години съм депутат в Белгийския парламент. От 68 година насам заемам различни функции. Тоест, за тези 44 години съм бил присъствал на битки всякакви. Битки между суверенитет и загубата на суверенитет. В много игри на карти държавите са залагали на картата на суверенитета, когато, ги е интерес, когато това им е изнасяло и са правили точно обратното, когато не им е изнасяло. Стремежът, разбира се, винаги е бил да се стигне до един единен пазар, защото економиката бе издигана в култ. Не винаги обаче държавите членки бяха ентусиазирани подръжнички на такова едно единение. Много от тях смятаха, че имат друг вид ангажименти пред собствените си избиратели. И когато дойде кризата, стана ясно, че не може да има обща политика, ако няма един минимум общо действие в държавите членки. И така седнахме и започнахме да обсъждаме дефицита, държавния дълг, цената на парите и това, което се случва в цяла Европа, се случва по същия начин в конкретни държави членки, били те Испания или Белгия. Така че този неосуверенизъм на държавите не бива да се пренебрегва. Не бива обаче и да се търси само национален механизъм за връщане в руслото на бюджетната дисциплина. Ако Европа е достатъчно смела да изнамери съответните механизми, то и економиката ще стартира с нов темп – и бюджетната дисциплина ще се заздрави и конкуренцията на Европа ще бъде на световно равнище. Откакто съм аз парламентарист от 44 години с други думи, Индонезия, Индия, Китай стъпват смело на световната сцена нови държави, нови континенти. Ето това са моите размисли по въпроса и аз смятам, че въпросът се състои дали да сме суверени или да отстъпим от суверенитета си в търсене на изход от кризата. Благодаря. Thank you very much. I've got... Председателката, благодаря. Остават още двама колеги, които ще се изкажат от името на комисията ни Перванш Берес и Свен Гиголд. И след това ще дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да разменяме мисли с представители на националните парламенти. Националните парламенти са важен участник в процеса, който стартирахме още преди да избухне кризата. Независимо от това как какво върши комисията или съвета, ние, парламентаристите, национални или европейски, имаме нещо общо. И това нещо общо е нашият европейски семестър в момента, този, който в момента обсъждаме. Сега обаче, нека да кажа следното. Наистина има европейски стър, наистина има национални програми за реформи, национални планове за стабилитет и прочие, и прочие. След това всичко това прелива в тезисите на съвета и оттам излизат специфични препоръки за конкретните държави членки. Виждаме, значи, че нещата се развиват двояко. А, двоякият подход не е подходящ за кризисни времена. Докладчикът и обясни на представителите на националните парламенти как желаем да работим и до каква степен сме решени да търсим единомислие или хармония. Първата част от изследването, което всъщност бе изработено от външни експерти. Става дума за проучването, за изследването, което използваме като основа на нашата законодателна работа. Това, което в държа аз в ръка и което вие имате, това е един низов подход, който ни позволява да се запознаем с изходната информация, идваща отдолу нагоре и на нея да основем законодателната си инициатива. На 15-та страница, например, има календар за това как протича европейският семестър. Има един ред, който е празен и за съжаление това е точно реда, който отговаря на Европейския парламент. Излиза, че ние нищо не вършим или ако го вършим сме некомпетентни. Е, за това ми е малко чудно, че е празен тоя ред, където трябва да бъде записана нашата дейност, а ние наистина от отдавна работим, от отдавна организираме такива мероприятия, такива месеци или семестри. И предвид с тази критична бележка се обръщам към вас с призив да прочетете останалата част от проучването, която си заслужава. Аз като представител и на, като депутат, който работи и в Комисията по социална заетост, бих искала да кажа на господин Гозес, докладчика, следното. Европейският семестър обикновено протича с участието на държавите членки, които представят национални планове за създаване на трудова заетост. Някои изработват такива планове, други не. Комисията обаче се пита ушите, ако позволите израза. Тези, които са си свършили работата, не получават някаква особена награда, нито пък другите наказания. Това е, меко казано, несериозен подход комисията. Трябва, това е работата да контролира какво се случва в държавите членки. Това първо и второ. Смятам, че ни е нужна конкретна идея, представа за това какво очакваме от анализа за економически ръст календарът, който е установен от комисията, смятам, че е малко амбициозен и това, което се препоръчва на една страна, никога не бива да забравяме, че ще има последствия върху други държави членки. И това не е в достатъчна степен отразено в текста на комисията. Благодаря. Председателката, благодаря. Позволих ти да си надсрочиш малко времето, защото времето не ни притиска. Последният ни оратор е Свен Гигол. След това ще дам думата на Жан Пол. И аз искам да споделя някои свои размисли. Мисля, че ако плащаме за провеждането на проучвания, то трябва да помолим извършващите ги да ни включват в тях. Казвам това по повод на бележката на перванш. Много от препоръките на комисията бяха наистина полезни, поне според мен. Има някои въпроси, които не са отчетени в такава степен като други. Имам предвид стратегията Европа до 2020 година, борбата срещу бедността, целите в областта на климата и образованието. Много от конкретните изисквания на комисията спрямо държавите членки, поне според мен, са разумни и полезни. Това при всички положения е вярно, що се отнася до Германия но препоръките от изминалата година са абсолютно същите като препоръките през тази година. И любопитно ще ми е да узная какво мислят националните парламенти по този въпрос. Всички ключови препоръки към Германия за тази година са абсолютно същите като препоръките от миналата година, просто защото нищо не се е променило. Препоръките са само частично изпълнени. Защо? Защото когато се правят препоръки като, например, по-широк достъп за по-слабите ученици до образование, то се предприемат само частични мерки. Не се променя обаче нищо съществено. Същото въжи и за данъчното облагане в моята страна за някои е доста неизгодно да започнат работа и това е свързано с системата на данъчно облагане. Германия не предприема нищо съществено по въпроса и въпреки това комисията просто отбелязва, препоръките са частично изпълнени. Любопитно ми е да узная какво смятат националните парламенти Колегата от Френския сенат ясно заяви, че трябва по-подробно да обсъждаме отделните области. Само тогава ще можем наистина да водим разискване по същество. А от разискване по същество се нуждаем, за да може европейското полугодие да сработи. И така, всяка страна трябва да поеме своята отговорност. Комисията трябва да е по-строга, трябва ясно да заяви коя страна си е свършила работата и коя не, в кои области вече е предприето нещо и в кои не. Освен това всички трябва по същество да обсъдим отделните области на препоръки. Но като цяло мисля, че в сравнение с Лисабонската стратегия сме постигнали напредък. Напредък, който действително беше необходим. Председателката, благодаря. Няма друг желаящ да вземе думата, за това ще дам думата на Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Изслушах внимателно изявленията на колегите и особено тези на колегите от националните парламенти. Смятам, че в този европейски семестър е важно най-напред да разсеем някои опасения. Чух как мнозина уточниха, че в държавите членки има специфика, традиция и тя не бива да бъде застрашавана по никакъв начин. Като, например, начина за определяне на заплатите, това, което каза колегата от Швеция. Другият пък колеги, мисля, че колегата от Австрия подчерта, че трябва да интегрираме в дългосрочен план нашите бюджетни процедури, особено предвид на това, че в Австрия бюджетната рамка е многогодишна. Не смятам, че това е пречка по пътя на конвергенцията. Същото повториха и от датския парламент, а именно, че не винаги се ползват едни и същи показатели. Сега, националните парламенти и техните прерогативи, с оглед на тях, мисля, че можем да задълбочим, както посочи колегата от Португалия, дебата за конкурентоспособността. Това е целта. Средствата са свободно и избираеми и средствата за постигането на тази конкурентно способност трябва да се търсят на национално равнище. Разбира се, всичко трябва да бъде координирано. За това как, какви мерки, какви инициативи се поемат в една и съща посока, дори и те да се изпълняват със съответна специфична методология. Ние в Европейския парламент също споделяме желанието препоръките да не са общи приказки или повторение на изтъркани вече въпроси, а да бъдат конкретни и точни, насочени към един наболял проблем или към друг както разбира се сме и за създаването на система показатели, чрез които да се измерва постигането на една или друга цел. За съжаление, в момента това не е така. И често целите дават обратен резултат на този, който е поставен за постигане. Имам предвид безработицата. И в заключение бих искал да отговоря на въпроса на колегата Марини. Той иска редовни срещи, ние искаме същото. Тези редовни срещи биха могли да са посветени на един или друг въпрос, а да не бъдат с общ генерален характер. Днес, например, обсъждаме точно това. Положението така, както го вижда всеки един от нас. При един следващ обмен бихме могли да включим както каза председателят на комисията от Френския парламент Марини, бихме могли да говорим за комюнитаризирането на въпросите, които се решават в Европейския парламент и които остават национално правомощи. Искам да ви кажа, че ние не сме ненаситни, не се стремим към хегемония и в никакъв случай няма да ви избутаме. Благодаря much, Благодаря на всички. Много интересен бе дебатът. В бъдеще ни се иска да имаме две големи събирания с националните парламенти. Първото събитие трябва да бъде преди пролетния съвет, Европейската седмица и след това преди лятото, т.е. за да оценим семестера. Това правим точно а, сега на това заседание. Това беше само за ваша информация. Благодаря ви за това, че дойдохте и участвахте в дебата. Както казахме, очакваме все по-голямото укрепване на отношенията помежду ни. Искаме националните парламенти да имат по-активно участие. Комисията. Гласуването започва в и половина, тъй като колегите ще дойдат чак тогава. Затова получаваме 10-минутна почивка. Right, we're ready to vote. И така започваме с гласуването за регламента първо и след това директивата за финансовите пазари, извън борсовите деривати, централните контрагенти, регистрите на транзакции. Маркос Фербер. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. През изминалите месеци, заедно с докладчиците и докладчиците в сянка от името на политическите групи, работих по изготвянето на текст, който днес до някъде ще улесни гласуването. Да се надяваме, че то ще протече успешно. Благодаря на всички за конструктивното им съдействие. Благодарение на тях днес можем да проведем гласуването. Thank you. Робърт. Благодаря, Робърт има думата. Ето го. Oui. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, chers collègues, à mon tour, j'aimerais remercier euh, Marcus Ferber et tous les... Скъпи колеги, аз искам да благодаря на Маркус Фербер, както и на другите докладчици в Сянка за усилената работа, както и за това, че успяхме да завършим изготви текст. Текстът след преговорите вече е пред вас под формата на компромисни изменения. Моята група се коледа, колеба по 24-ти член, но смята, че може да подкрепи общия компромис, който предлага нашия докладчик Маркус Фербер. Но искам да подчертая, че искаме това да стигне до пленарно заседание и тогава си запазваме правото да излезем с изменения сами или с други по отделни елементи, където все още може да, да усъвършенства текстът. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Нека гласуваме по регламента. Не, първо ще проверим дали работят машините. Моля, натиснете бутона, включително и Маркъс, за да проверим дали системата работи. 42 карти, 41, 43, 42. Винаги има някой, който си е сложил картата, но не гласува. И така всичко е наред. Приключваме с изпробването на системата. 36 са за, няколко са против. И така, компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. След няколко страници, всъщност не, а на следващата страница. Две части. Първа част на компромис Б. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис С. На седма страница на моето копие. Там ли сте? О, устно изменение предложено от зелените има тук. Приемаме ли устното изменение? Да, добре. Гласуваме изменението с устното изменение. Нов компромисен текст е това. Марко, скажи. Трябва да гласуваме първо по изменението на зелените. ако то бъде отхвърлено, следва да гласуваме по компромисно изменение С. Äh, С устно изменение на докладчика. Okay. So... Добре, имаме устно изменение, предложено от зелените, което след това включва... Не, извинете, обърках се. Добре, устното изменение на зелените. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега имаме компромис С не, имаме устно извинение от докладчика първо. Тогава отделно ще го гласуваме. Устно извинение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се и то. Добре, електронна проверка искате. Моля, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, не, две части има тук, извинете. Първа част на за, против, въздържали се, приема се. И втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за. Не, извинете, тук има много устни изменения. Right. We've got three oral... Три устни изменения първо. Започваме с тях. Устно изменение на Алде. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение отново на Алде. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третото устно изменение на зелените. За. Против. Въздържали се.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 стигаме до компромис Z. Устно изменение тук. Устното изменение първо ще гласуваме. За устното изменение първо гласуваме. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега компромисът такъв какъвто е за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис АА. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АБ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АЦ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АД. За. Против. Въздържали се. Приема се Компромис А е. Не, извинете, има устно изменение тук. Първо гласуваме по него за, против, въздържали се, приема се. И сега целият компромис, устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис АФ. Устно изменение отново. Гласуваме по него. За, против, въздържали се, приема се. Сега по компромиса с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 759 за, против, въздържали се, отхвърля се. 760 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис А. G. За. Против. Въздържали се. Приема се. А. Х. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. И. За. Против. Въздържали се. Приема се. А. J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АК за против въздържали се приема се. Компромис АЛ за против въздържали се приема се. Компромис АМ за против въздържали се приема се. Компромис АН за против въздържали се приема се. Компромис АО за против въздържали се приема се. Компромис АП за против въздържали се приема се и изменение 97, ако мога да го намеря. На другата страница е 97 с устно изменение на докладчика първо. Така, устното изменение за. Против, въздържали се, приема се. И сега 97-то изменение с устното за. Против, въздържали се, приема се. Компромис А. Q. За против, въздържали се, приема се. Компромис А АР за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АУ за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, W за, против, въздържали се, приема се. А, Хикс за, против, въздържали се, приема се. А, Y за, против, въздържали се, приема се. А, Z за, не, извинете. Две части има тук. Първата част за, Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега стигам до БА. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис ББ. За. Против. Въздържали се. Приема се. БЦ. За. Против. Въздържали се. Приема се. БД. За против, въздържали се. Приема се. Б. Е. За, против, въздържали се. Приема се. Б. Ф. За, против, въздържали се. Приема се. Б. Г. За, против, въздържали се. Приема се. БХ за, против, въздържали се. Приема се. БИ за, против, въздържали се. Приема се. На 193 пише да не се гласува. BJ за, против, въздържали се, приема се. И сега ще гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ето така разрешихме този проблем. Добре, е, прекалено много гласове имам от НП. Един в повече всъщност. Знам, че има голям ентусиазъм около подкрепата на Маркос, но може един да не гласува. Добре, прекратете гласуването. 45 за, никой не е против. Okay, now let's do it <clears throat> again for the legislative resolution. Нека гласуваме по законодателната резолюция. Vote open. We need the vote open. Моля, гласувайте. It's going to sleep. Come on, we've got a long time to go yet. Секретариатът май спи. Продължавайте да гласувате. Още петима трябва да си натиснат бутончетата. Още трима. Още двама. Още един. Добре. Край на гласуването.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 Компромис Е, страница 13. Но първо устното изменение на Обединената левица за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис F. Също има устно изменение по него. Устно изменение на Обединената левица. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Х. Устно изменение на Обединената левица. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Няма компромис и гласуваме компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис L. На страница 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н с устно изменение. Устно изменение на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромиса. Кой е за? Против, въздържали се, също се приема. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Компромис П. Устно изменение на социалистите. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се, приема се. Има още едно устно изменение на либералите. Кой е за него? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Има ли още нещо? Да, устно изменение на зелените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега Гласуваме в две части. Първа част на компромиса за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q на страница 37. Компромис Q за,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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. АД. Това е във втория ми свитък на страница 51. За, против, въздържали се, приема се. АЕ за, против, въздържали се, приема се.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 Устно изменение, е внесено от социалистите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по компромис АН с устното изменение. Компромис АН с двете устни изменения за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО на страница 67. За, против, въздържали се, приема се. АП на страница 70 за, против, въздържали се, приема се. АКУ за, против, въздържали се, приема се. АР за, против, въздържали се, приема се. АС за, против, въздържали се, приема се. АТ за, против, въздържали се, приема се. АУ за, против, въздържали се, приема се. АВ за, против, въздържали се, приема се. АW. За, против, въздържали се, приема се. А Хикс за, против, въздържали се, приема се. А Y за, против, въздържали се, приема се. А Z за, против, въздържали се, приема се. БА за, против, въздържали се, приема се. ББ за, против, въздържали се, приема се. БЦ за, против, въздържали се, приема се. БД за, против, въздържали се, приема се. БЕ за, против, въздържали се, приема се. БФ за, против, въздържали се, приема се. БГ за, против, въздържали се, приема се. БХ за, против, въздържали се, приема се. БИ за, против, въздържали се, приема се. БДЖ за, против, въздържали се, приема се. БК за, против. Има устно изменение от докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис БК с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. БЛ на следващата страница за, против, въздържали се, Приема се. БМ за, против, въздържали се. Приема се. БН за, против, въздържали се. Приема се. БО за, против, въздържали се. Приема се. БП за, против, въздържали се, приема се. БК за, против, въздържали се, приема се. Изменение 220 е покрито, 3 е оттеглено, компромис БР за, против, въздържали се, приема се. БС с устно изменение на докладчика. Кой е за устното изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис БС с устното изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. БТ е за? Против? Въздържали се? Приема се. БУ за, против, въздържали се, приема се. БВ за, против, въздържали се, приема се. БВ за, против, въздържали се, приема се. Б за, против, въздържали се, приема се. Б за, против, въздържали се, приема се. Б за, против, въздържали се, приема се. CA за, против, въздържали се, приема се. ЦБ за, против, въздържали се, приема се. CC за, против, въздържали се, приема се. ЦД за, против, въздържали се, приема се. ЦЕ за, против, въздържали се, приема се. CF за, против, въздържали се, приема се. CG за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по ЦХ. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. ЦИ за, против, въздържали се, приема се. СДЖ за, против, въздържали се, приема се. ЦК за, против, въздържали се, приема се. ЦЛ за, против, въздържали се, приема се. CM за, против, въздържали се, приема се. CN за, против, въздържали се, приема се. CO за, против, въздържали се, приема се. ЦП за, против, въздържали се, приема се. CQ за, против, въздържали се, приема се. CR в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. CS за, против, въздържали се, приема се. CT за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 гласа за, 0 гласа против, няма въздържали се. Гласуваме по законодателната резолюция. Един колега не е гласувал. Благодаря. Край на гласуването приема се също с 44 гласа за. Маркус, do you wish to take the floor? Маркус, искаш ли да вземеш думата? Маркус Фербер. Благодаря. До последния момент не мислех, че ще приемем текста с толкова голямо мнозинство но ясно сме се обединили около позицията за налагането на по-строги правила за финансовите пазари, така че да защитим потребителите и да накоплаците. Съветът все още не може да влезе в преговори с нас. А що се отнася до по-нататъчната процедура, въпреки че приехме текста с такова единодушие, мисля, че би трябвало да бъде гласуван и в пленарната зала. Предлагам да го внесем в пленарната зала през октомври, след което да започнем преговори с съвета. Председателката благодаря. Виждам, че Роберт Кима в знак на съгласие. Оле. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Маркос и на останалите докладчици в Сянка. Особено съм удовлетворен от резултата. Изразявам това удовлетворение и от името на групата на либералите. Този път сме в мнозинство. Председателката, благодаря ви. Можем тогава да се споразумеем за внасенето на текста в пленарната зала. Ще помоля сътрудниците в секретарията да се опитат да го внесат в пленарната зала през октомври месец, т.е. да го поставят на дневния ред за пленарната сесия през октомври. Предстои ни още едно гласуване. Къде ми е списъкът? Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And uh, this is your secretariat sitting next to here. Okay. Are we, are we organized? Готови ли сме? И така, минаваме към доклада, проекта от доклада към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания. Гледам, оглеждам се да видя дали виждам докладчика, в случай, че имам нужда от помощ. Започваме. Нека тези, които излизат от залата, ако обичат, да са тихи. И така, 20-то изменение, кой е за? Нещо никой не иска да гласува. Това е гласувана криза. Сега, 21-о. За. Can we go on block down to amendment 28? 28. А, може ли да гласуваме всичко заедно от 20 до 28? Питам ви и казвам сега, че от 20 до 28 гласуваме амблок. Кой е за? Не може. Не може така.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 приема се. Имко 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 39, то кубичте. Начало на гласуването. Everybody's voted. Votes closed. Oh, that's some big change. 20... А, голяма промяна. 26 за, 17 против. Очевидно се приема с голямо мужинство. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, Смисля, че се приема. Проверка, ако обичате. Начало. Край. 26 на 15. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но всеки случай проверка. Начало. Every voted votes closed. Край. Приема се 22 на 21. Понякога добре ми се отдава. Сега 47 за. Против въздържали се приема се. 45 за. Против въздържали се приема се. Компромисно изменение се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 59-то за 59-то Гозес А, извинете, имко 14 повтаря се. Не, първо е 59-то, поправя се председателката. И така, гласуваме 59-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 14 сега вече, за, против, въздържали се, приема се. 58. Това е съвместимо. 57, 58 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, имко 15. За. На имко 15 сме. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис е. Две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Мисля, че 22 на 21, както обикновено. Тази крехка комбинация. Да видим. Да, точно така. 22 за, 21 против. 69.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 г. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. Проверка на третата част, тъй като тук комбинацията може да е различна. Начало, край, 21, 22, 21 за, 22 против. Отпада. Трета част за, против. Въздържали се. Проверка и на третата част, защото ми се стори, че не всички дигнаха ръка. Третата част на компромис Г или G. Отхвърлено е 20 за, 23 против. 82. 82 изменение. За. Против. Осемдесет и второ за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се. Смятам, мисля, че е отхвърлено. За всеки случай проверка, ако обичате начало. На времето беше по-лесно. 20 за, 23 против. Отпада. 84 за, против, въздържали се. Приема се. Сега, измерени хаш. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, Струва ми се, че е отхвърлено, но за всеки случай проверка. Начало на гласуването. Край. Отхвърлено е 17 за 26 против. Третата част за против. Въздържали се. Отхвърлено е. Така ми изглежда поне. За всеки случай проверка. Начало на гласуването. Votes closed. Край. Приема се 22 за, 21 против. Четвърта част. Залагания. Кой е за? Против. Проверка за всеки случай отново. Край на гласуването. 22 за, 21 против. Приема се и това. Сега минаваме към 96-то за, против, въздържали се, приема се. 98 за, от 98 за. Пропуснах, извинете, поправя се, 97 Всъщност, тук пише да отидат ако се приеме, до 99-то прескачаме направо. 99-то за, против, въздържали се, проверка. За всеки случай 99-то. Край на гласуването. Отхвърля се 21 за 22 против. Компромисно изменение И за против въздържали се приема се 104 за против Въздържали се? Проверка. 104. Още един да гласува, ако обича. Край на гласуването. 21 на 21. Това значи, че отпадам. Компромисно изменение J или J за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Компромис М на две части. Първа част на ча... за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И сега отиваме направо на 9, ИМКО 19. ИМКО 19, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 120 за. За. Против. Въздържали се. Проверка. 120. Начало. voted, votes Край. 22 за, 21 против. Приема се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение О за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 149 изменение за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22 на оригиналния текст за, против. И сега скачаме до 14 цитатите, амблок Приемат се. Компромисите за, против, въздържали се. Приема се. Измени 4 за, против, въздържали се. Проверяваме четвърто. Every voted, votes closed, and that's carried 22 to 21. 22 на 21 приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това е оригиналният текст. Точка от преамбюла. Оригинален текст. Съображение С. Приема се оригиналният текст. Изменение 6. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис W, W, за, против, въздържали се, приема се. И изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 16 Всъщност, извинете, иска да кажа 18, казва председателката. Знам, че е на другата страница правилно всъщност казвах 16, сега 17 за, против, въздържали се, приема се. И така, приключихме, така че нека да гласуваме електронно за текста с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 21 за, ня никой против и 22 са се въздържали. Това е все пак одобрен, прият доклад. Благодаря на докладчика, благодаря и на всички. Няма нищо в точка разни, така че следващото заседание е в понеделник 8 октомври в 3 часа. Благодаря.